Председателят. Уважаеми колеги, откривам тържественото заседание на Европейския парламент по повод 10-та годишнина на нашата обща европейска валута еврото.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 Уважаеми господин министър-председател и председател на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер, господин президент Валери Жискар Дестен, господин президент на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, уважаеми комисар Хоакин Аламуня, госпожо председател на Валутната комисия, колега Перес, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. На 1 януари 2009 година нашата евро, валута еврото навърши 10 години. Днес в Европейския парламент отбелязваме годишнината от едно най-важните решения на Европейския съюз до този момент. Създаването на еврото в е, Европейския съюз, който ставаше все по-единен, беше логична стъпка за укрепване на общия пазар и улесняване на търговията на вътрешния пазар. Когато преди 10 години валутите на 11 суверенни държави бяха заместени с еврото, имаше много скептицизъм по отношение на бъдещия успех на общата валута. Въвеждането на еврото изискваше кураж и решимост. Сега, 10 години по-късно, можем да констатираме, че еврото се радва точно на толкова доверие, колкото имаха предишните валути в страните от Европейския съюз и освен това носи редица предимства за хората, които го използват. Еврозоната се превърна в макроекономически стабилна зона с оглед на факта, че по-голямата част от търговията става на вътрешния пазар, еврото укрепна и е много по-подходящо, за да предпази държавите членки от външни финансови шокове. На фона на настоящата финансова криза еврото отново доказа ролята си на решаващ фактор за стабилност. Общата валута ни предпази от най-неприятните последствия на най-тежката финансова криза от 30-те години насам. Без Европейската централна банка и Европейската система на централните банки като стабилизиращ фактор, ситуацията в Европейския съюз през миналата есен щеше да бъде много по-лоша. Нека погледнем към Ирландия, страна особено тежко засегната от финансовата криза. Членството в Валутния съюз предпази Ирландия от още по-огромен размер на кризата. Валутният съюз представлява, надявам се, необратима стъпка по посока на още по-дълбока политическа и економическа интеграция. Общата валутия, валута означава да бъдем част от едно семейство, в което всички членове на еврозоната разговарят помежду си и решават коя ще бъде най-разумната стъпка по конкретен повод. Създаването на еврото беше не само свързано с економически и финансови последствия, не, то излъчи сигнал, че Европейският съюз е в състояние да прилага важни решения, за да изгражда едно по-благосъстоятелно бъдеще. Днес единната ни валута се използва от много граждани в еврозоната и се оценява като един от най-положителните резултати от съществуването на Европейския съюз. За да може това да остане така и за в бъдеще, ние трябва да се погрижим за стабилността и по-нататъчната стабилност на общата ни европейска валута, за да може еврото и в бъдеще да остане фактор на стабилност и стабилизиращ фактор. Днес повече от половината на държавите членки на Европейския съюз вече са въвели еврото. Само преди няколко дни Словакия стана 16-та страна членка на еврозоната. Аз вярвам, че тържественото посрещане на следващата кръгла годишнина на еврото ще стане с по-голям брой членове на еврозоната, за да можем всички да споделяме общата си валута. Постепенното разширяване на еврозоната, по мое убеждение, ще доведе до още по-голямо укрепване на цялата еврозона, а за младите хора от Европейския съюз то ще бъде израз на изгледите за общо мирно европейско бъдеще. Днес бившият френски президент, господин Валери Жискар Лестен е сред нас. Добре дошъл с нас, заедно с бившия германски канцлер Хелмут Шмидт той е един от архитектите на нашата обща валута. Добре дошъл, Валери Жискар Дестен. Хелмут Кол, който заедно с Франсуа Митеран и Жак Делор, а сега видяхме на филма и Жак Сантер, това са все хора, които допринесоха решаващо за въвеждането на еврото. Аз съм съгласен с Хелмут Кол, който каза през 90-та година, че валутата е просто платежно средство, но и нещо много повече от платежно средство, защото е свързано с културна идентичност и представлява мерило за политическа стабилност. Представете си какво означава това. Тук в Европейския съюз има толкова много интелигентност и творчество, толкова пастрота, но и толкова проблеми. И всички тези хора имат обща валута. Това е чудесно. До тук цитата на Хелмут Кол. Уважаеми колеги, Уважаеми дами от господа, от името на Европейския парламент искам да благодаря на всички архитекти и пионери на еврото и преди всичко на Европейската централна барка в лицето на днешния президент Жан-Клод Трише и неговия рано напуснал ни предшественик Вилем Дюзенбер. Искам да им благодаря за историческото постижение – стойността на Европейската централна банка просто е неоценима. Благодарността ни се отнася и към Александър Ламфалуси, председателят на Европейския валутен институт, с който се срещнахме с нощи и той след малко ще участва в един колоквиум тук. Европейският парламент и Комисията по валутни и парични въпроси с тогавашния си председател Карл фон Вогер и неговата наследничка Криста Ранцио Плат направиха много по пътя към създаването на европейската, въвеждането на европейската европейската валута. Те работиха по този исторически проект. Същото се отнася и днес за тази комисия, която в момента се ръководи от Перванш Перес, на която трябва да благодарим за идеята за днешното тържествено заседание. Преди 10 години Европейската централна банка и евро, Еврогрупата започнаха е, едно сътрудничество, което ставаше все по-тясно. Искам да благодаря на двете институции, премиер-министъра Жан-Клод Юнкер в е, в качеството му на председател на Еврогрупата, както и на господин Жан-Клод Трише, президента на Европейската централна банка. Аз искам да им благодаря за това сътрудничество. За десетия рожден ден на нашето общо евро искаме да пожелаем още много, много успешни години в името на едно по-добро съвместно бъдеще на Европа. Благодаря на всички, че са тук. Е, Надявах се да има повече хора в залата, но всички вие сте тук. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за вниманието. А сега искам да дам думата на председателя на Европейската Централна банка Жан-Клод Трише. Господин председателю, господин председател, господин премьер-министр, госпожи и господа евродепутати. Голямо удоволствие и чест е за мен да участвам в тази церемония за отбелязване на едно от основните постижения на Европа – еврото. Жан Моне казваше, че когато една идея отговаря на необходимостта на епохата, тя е по-силна от онези, които са измислили и от онези, които я осъществяват. И трябва да умеем да чакаме. Десетилетия идеята за единна валута в Европа беше само идея. А, в началото, ако беше се осъществила, тя щеше да бъде а, осъдена на провал. А днес тя е реалност за 320 милиона наши съграждани в Европа. И всъщност ние по този начин вървим по дългия път към един все по-тесен съюз между народите на Европа. Нашите основатели обаче са имали перспективна мисъл. Робер Шуман, Валтер Халштайн, Алчидо Гаспери, Полан Риспак. Мисля също и за онези държавници, държавни ръководители и правителствени ръководители, които бяха решени, решителни европейци, смели европейци – и които са представени тук от бившия президент Валери Жискар Дестен. Без тях нямаше да съществува еврото. От въвеждането на евровото нашите съграждани се ползват от стабилност на цените, което е голямо предимство за всички европейски граждани. Така са защитени и спестяванията срещу намаляване, стимулират се и инвестициите, създаването на работни места и се създава благополучие в дългосрочен план. Е, еврото е фактор на динамика за европейската економика. Освен това се фаворизира по този начин и економическата и валутна финансова интеграция. Има и свидетелство за още едно преимущество на еврото, защото финансовата криза показа, че в неспокойни времена е по-добре да си на голям и сигурен кораб, отколкото на малка лодка. Ако ние в Европа нямахме свързващата ни обща валута и не бяхме предприели толкова бързи и решителни действия, едва ли щяхме да бъдем в състояние да защитим многото малки национални валути от ефектите на финансовата криза. Мисля, че можем да бъдем горди с това, което направиха европейските парламенти, правителства и централни банки, защото ние заедно показваме, показахме, че Европа е в състояние дори и в най-трудни условия да взема решения. The... Ние дължим на историческия успех на еврото, на решимостта и дълновидността на лидерите и на ефективното взаимодействие на европейските институции. Европейския парламент изигра много важна роля в пионерската фаза. Той беше първата европейска институция, която предложи въвеждането на европейска парична единица още от 1962 година. Междувременно имаше а, много плодотворен диалог, имаше повече от 50 изслушвания между парламента, Европейската централна банка, диалогът между парламент и Европейската централна банка беше много важен за учез за отчетността, за обяснението на а, действията на широката общественост еврото трябваше да, да се справи с три основни предизвикателства. Създаването на една стабилна банка, стабилна валута, която внушава доверие. Тези предизвикателства бяха посрещнати успешно. Сега е момент да ликуваме и както казах, аз съм много развълнуван, но не трябва да се само успокояваме. Решихме някои предизвикателства и идват нови. Искам да спомена някои от тях. Финансовата криза, която открои основни слабости в международната финансова система. Ние играем много важна роля в световната система за решаването на а, тази криза. На второ място а, паричния валутния съюз. А, чрез въвеждането на редица здрави солидни економически политики. Особените предизвикателства са свързани с прилагането на пакта за стабилност и развитие, за създаването на една по-производителна економика в еврозоната. На трето място разширяването. Преди 10 години имаше 11 държави в еврозоната, сега сме 16. Разширяването е вдъхновяващо предизвикателство. Това е нещо, което казвам от името на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Еврото е историческо постижение и това, което е важно днес, е нашата отговорност през бъдещето излизат нови предизвикателства, които трябва да бъдат решени а, смело. А, ние а, сме направили голям напредък по пътя на стабилността и Европа. Благодаря за вниманието ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Господин Трише, ние ви благодарим за вашето изказване и за вашето, вашето изключително, изключителна ангажираност. Искам да поздравя най-сърдечно Хосе Мария Жероблес де Желгардо, Клаус Хен, Енрике Барон Крес, по всички предишни председатели. Благодаря, че сте тук днес. А днес, а сега искам да помоля премьер министър и председател на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер да вземе думата. Господин председател на Европейския парламент, господин президент на републиката, господин президент, господин комисар. Госпожи и господа евродепутати, през последните 50 години Европа често е доказвала своя капацитет да а, осъществява големи амбиции, а също така и е, да влага необходимия дух и решимост за последователното осъществяване на тези амбиции, които ражда. Еврото е един от най-добрите примери, както вътрешния пазар, както разширяването. Там, където се пресичат историята и географията на Европа. Тук спада и економическия и валутен съюз, чиято 10 годишни не отбелязваме днес. Пътят, довел до създаването на економическия и валутен съюз и до въвеждането на единната ни валута, бе дълъг, а младостта на този съюз – с първоначалните импулси, дадени от доклада Вернер от 70-та година, бе младост изминала пътя през валутните змии, през въвеждането на еврото, през плана Делор, през плана Мастрихт и договор от Мастрихт, през датското не и френското да, без да се забавя кризата, финансовата криза от 1993 година. Цялото това пътуване не бе лишено от грешки и от трудности. Имаше на времето и много отрицатели на единната валута в политическата сфера, в академичната сфера, които смятаха, че економически и валутен съюз няма да се осъществи или не трябва да се осъществи. Или пък, ако се осъществи, според тях – той щеше да бъде без бъдеще и твърде слаб. Уместно е да се възползваме от тази десета годишнина, за да отдадем дължимото на всички онези, които създадоха а, еврото. Франсуа Митеран, Хелмут Кол, е, Жак Митеран, Валери Жискар, Дестен, Вернер. И още веднъж бих искал тук да отдам дължимото на тяхната визия, на тяхната решимост, на тяхната привързаност към европейския идеал, на която те не изневериха. Тези, които цитирах, и мнози на техни съратници, дори не можеха да си представят колко бързо ще успее техния политически а, проект. От 1 януари а, на тази година 16 държави членки са членове на еврозоната и близо 330 милиона граждани а, са граждани на тези държави членки. Това е успех, признат от всички в света. Еврото е котва на стабилност. То защитава своите граждани от най-отрицателните последици на економическата криза. Десет години след началото е необходимо да констатираме, че еврото е неуспорим успех – Всъщност годишнината трябва да зададе и реперите за бъдещето. Защото въпреки изпадането в самопоздравление, трябва да признаем, че истинската причина за кохерентността а, на а, нашата а, еврозона а, все още не е разкрита до край. И все още 2009 година ще бъде много трудна. Ще има предизвикателства, които трябва да преодолеем, както във вътрешен, така и във външен план. Във вътрешен план правителствата на държавите членки в еврозоната трябва да действат съвместно, за да се преборят с последиците на економическата криза и за да направят а, такава структура и архитектура на своите економики, че да можем да минем в следкризисния период. Не трябва да забравяме, че защитата, издигната от еврото около нашата економика, не е паднала от небето. Когато има отрицателно економическо развитие, а, трябва да се съобразим а, с а, а, това, което трябва да направим с необходимите мерки, защото еврото е фактор на а, растеж, на просперитет и също така знак за качество. Това е пряко свързано с доверието към нас. Доверието за осъществяване на политиката. Това е основата на ползите, които извличаме от економическия и валутен съюз и трябва да продължим пълноценно да се ползваме от, преди, от предимствата, които ни дава единната валута. Във външен план ние в момента изпитваме последиците от световната финансова и економическа криза. Вярно е, че тази криза има своя происход в Съединените щати, но е, е много важно да се осигури световно равновесие в тази връзка. Необходима е прозрачност и и интегритет в финансовата сфера. Защото кризата имаше своите катализатори. За да се преодолее кризата, трябва финансовата система да бъде преосмислена и претворена из основи, но също така е необходимо да се постигне равновесие в глобален мащаб – това уравновесяване изисква активно сътрудничество между големите економики в американския континент, в азиатския континент и в Европа. Международното представяне на еврото често остава фрагментирано и не винаги еврозоната успява да поеме политическата отговорност, която съответства на нейната економическа тежест. Економическият и валутен съюз е економически проект наистина, но все пак този съюз е преди всичко политически проект. Поради това, второто десетилетие на еврото трябва да се използва за укрепване на политическите аспекти на еврозоната, както във вътрешен, така и във външен план. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Юнкер, за това слово и за многото работа, която извършихте. Сега се обръщам към ресорния комисар господин Хоакин Алмуня. Заповядайте. Господин председател на парламента, господин премьер министър, господин президент, уважаеми дами и господа! на десетия рожден ден на еврото, мисля, че мога да кажа с сигурност, и то от името на мнозинството в тази пленарна зала, че европейските граждани са щастливи от успеха на еврото. Искам да кажа и пред Европейския парламент, добре, че провеждаме такова тържествено заседание по, време, по повод на десетата годишнина на еврото. Валутният съюз е много голям успех за Европейският съюз, който през последните години доведе до много предимства и преимущества за всички членове на Валутния съюз. И въпреки тежката финансова криза, това ще бъде така и за напред. През тези 10 години еврото си спечели реномето на изключително силна валута и играе сериозна роля в международната економика. В някои аспекти вече можем да сравняваме еврото с долара като търговски инструмент и като международно платежно средство. Еврото обаче е преди всичко част от ежедневието на, на практика 30 30 милиона граждани в 16 страни от Европейския съюз. За всички тези граждани Еврото е символ за европейска едини, е, идентичност, защото е, то е не само платежно средство, но и елемент на европейската идея. То ни напомня ежедневно конкретните предимства, които ни дава този процес, започнал на практика преди 50 години. Имаме ниска инфлация, и имаме лихвени проценти и един, една пазарна рамка, които осигуряват стабилност. Еврото насърчава инвестициите, еврото облегчава различни процеси, включително и създаването на 16 милиона работни места в еврозоната, което е отроен размер в сравнение с предходния период. Еврото допринесе и за интеграция и по-нататъчно развитие на вътрешния пазар. То устоя на нестабилността, идваща отвън. Тъй, че стабилността се отнася не само до европейската економика. Стабилността, проистичаща от еврото, влияе и върху световната економика. Да, економическата криза е голям проблем но онези, които в момента казват, че економическият и валутен съюз не е бил подготвен за ефектите от кризата, не са прави, защото ние бяхме подготвени с общата си валука. валута. Без еврото ефектът от кризата щеше да е много по-дълбок и много от държавите членки биха били изправени пред проблема на огромни колебания на обменните курсове и спекулации по отношение на собствените им валути. Щеше да има много по-голямо ниво на задлъжнялост и нямаше да можем да се преборим с кризата. Пактът за стабилност и растеж от 2005 година ангажира правителствата да преосмислят вътрешния си дълг и през миналата година имаше най-ниската задлъжнял за последните 25 години. Затова посрещнахме кризата при по-добри условия. Поведението на Европейската централна банка също допринесе за укрепване на солидното име на еврото, което този спечели през последните 10 години. Бяха предприяти съответните мерки с които се осигури по-добро сътрудничество и с другите централни банки на високо развитите индустриални държави. Така че става все по-ясно, че финансовият колапс няма да се състои. Економическото положение, разбира се, не е такова, каквото бихме си го пожелали за 10 рожден ден на еврото, но все пак трябва да констатираме, че валутният съюз доведе до предимства. Еврозоната стана все по привлекателна. Това констатирахме и миналата седмица в Братислава, когато посрещнахме Словакия като нов 16 ти член на, фами... на семейството на еврозоната. Европейската комисия и Европейският парламент и занапред трябва да работят с Европейската Централна банка, еврогрупите, международната общност в името на това нашата економика да стане още по-стабилна и да има стабилен растеж. Отправените от комисията препоръки в доклада, който представихме преди няколко месеца на тема първите 10 години на еврото, отразяват събитията през последните 10 години. Бюджетната ситуация и другите макроекономически елементи, както и реформите, разширяване влиянието на еврото навън, намаляване ефектите от економическата и финансовата криза. Всичко това показва, че встъпваме във второто десетилетие на еврото с точно толкова изгледи за успех, както за първото. Господин председател, в края искам да подчертая колко беше важна амбицията на основателите на еврото. Те проявиха толкова много фантазия и толкова много кораж, че днес можем да сме благодарни и горди, че имаме еврото но трябва да продължим да съхраняваме базата на този успех кризата ни изправи пред нови предизвикателства и економически и валутен съюз трябва да заиграе нова роля в името на всички европейци. Благодаря. Благодаря ви за вашето изказване и за голямата ви ангажираност. И сега за нас е огромна радост да поздравим пред нас нашия бивш колега и бивш президент на Франция, господин Валери Жискар Дестен. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми господин президент, уважаеми евродепутати, дами и господа, всички, които са работили за да може да се роди европейската валута, ние сме ви много благодарни, господин Ханският Пъртерин, господин председател и на вас, уважаеми дами и господа евродепутати, за това, че организирахте тази щастлива инициатива, за да отбележим 10-та годишнина от раждането на еврото. Аз съм с, сред онези, а, които смятат, а, че не трябва да има прекалено много годишни ли тяхното честване, но в този случай а, това е изключение, защото това е а, едно от най-големите постижения. А, с, беше преминат дълъг път. Може би тук в това, тази щастлива обстановка не може да си представим колко беше трудно. искам да очертая пътя, който изминахме. В доклада на министър-председателя на Люксембург, на вашия предшественик в 1970 година, който говореше за финансовата криза, която даде началото на това движение, когато като валутата е фиксирана, ние нямаме проблеми. Когато тя е плаваща, се създават проблеми. И, и се създаде един френски немски съюз в, 99, в 1909 година, която доведе до решението, което беше взето в Бремен да се създаде европейската валутна система, да се въведе ЕКЮ-то, което беше предшественик на еврото. Това развитие беше подкрепено от едно движение в Бенелюкс и в Италия. След един период на почти дрямка между 80 и 88 година беше въз обновена и, и е, инициативата е, с помощта на Жак Делори беше подписан на Мастрихския договор. И нека да поздравим пионерите, които ни поведоха по този път. Е, е, моя колега и приятел, господин Хелмут Шмидт, Гувернера на Френската банка беше а, а, един автор на декларацията Шуман в 1950 година. Господин Лапалуци а, привнесе своят експертна помощ и заедно с Хелмут Шмидт те отново дадоха тласък на този процес. След това Онези, които водиха преговорите и подписаха Мастрихския договор, трябва да бъдат също така поздравени, защото те създадоха един добър текст. И след това трябва да а, отдадем дължимото на канцлера Кол и на президента Митеран и на техните колеги и на всички тях ние трябва да изразим нашата благодарност. Днес на тази десета годишнина какво можем да направим, а, какво може да кажем за еврото? Какъв ще бъде нашия тост по повод на тази годишнина? Първо, успехът на еврото на еврото надмина всички очаквания, не само на неговите противници, но и на всички онези, които го защитаваха. Аз си спомням а, разговорите, които съм водил с експертите в, 1995 95-та година до 2000-та година експертите бяха много скептични. За 10 години еврото стана втората валута в света, при това една от най-уважаваните валути. Доброто управление на еврото а, създаде една защита а, срещу кризата и срещу инфлацията. Без съществуването на еврото, континентална Европа щеше да бъде засегната от един економически ураган, който щеше да задълбочи економическата криза. Европейската политика трябва да продължи да увеличава силата на валутата и също така трябва да води до растеж без инфлация за да може да се реагира на дефицита и а, а, създаден от кризата. И ние може да кажем на ръководителите и на персонала на Европейската централна банка, че още от самото начало на кризата техните експертни а, умения и тяхната решимост и тяхната независимост трябва да бъдат поздравени, поздравени. И две неща искам да кажа преди да завърша. Ние искаме да дадем на, евро, на еврото едно, едно а, е, е, световно измерение, това ще бъде е, добре за нашето щеславие, но ще бъде риск. Евро, еврото е европейска валута, това е фактор на стабилността в хора на другите е, световни валути. Не смятам, че трябва да оставяме обществеността да чака дълго, когато става въпрос за регламентирането на банковия надзор в еврозоната. Струва ми се, че можем да използваме член 106 подраздел 5 на Мастрикския договор във връзка с Европейската централна банка, за да произведем необходимата работа, която е свързана с общия надзор. Необходими са общи доказателства, необходимо е една сигурност, която може да дойде от Европейската централна банка. И тогава вие, господин Юнкер, ще бъдете отговорни за неговото из, е, изпълнение. Евро, еврото е, е символ на интеграцията и това трябва да увеличи нашата решителност да направим още една стъпка, като продължим да изграждаме една Европа, която е все по-обединена по силата на договора, нещо, което е трудно да се постигне. Нека да намерим динамиката на успеха. Аз мисля, че успехът днес а, има едно а, много приятно и а, добре звучащо име и това е еврото. Благодаря господин президент, ние ви благодарим не само за вашето изказване, но е, особено за вашия исторически принос. Нашата благодарност на господин президента Жискар Дестен. И сега преминаваме към двамата докладчици. Първо председателят на Комисията по парични и валутни въпроси. Колега Перес, имате думата, госпожо. Благодаря, господин председателю. Еврото е успех на една визия, на една политическа воля. То не е плод на пазара, а е доказателство, че Европа може да постига по-големи успехи, когато всички се мобилизират. Аз тук, разбира се, ще поздравя и ще благодаря от наше име, от име на нашите деца, основателите на а, този механизъм. Пьер Вернер, който е сред нас, Хелмут Шмидт, президента Жискар Дестен, председателя на Европейската комисия Жак Делор, канцлера Хелмут Кол, президента Франсуа Митеран, барон Ламфалузи, Томазо Падиус Капа, Филип Мештат и всички тези, които не мога да назува. Но също тъй бих искала да поздравя всичко, което бе направено от вашите предшественици, е, господин председателю на парламента, както и действията на нашите предшественици, бившите евродепутати, някои от които са тук. Защото именно тяхната решимост бе предпоставка за еврото. Ставаше дума не само за преминаване на нови основи на счетоводството на банките, но и да се прояви необходимата грижа към нашите съграждани, за да могат те да приемат новата валута, която да се превърне в тяхна. И за това нашата институция трябва да бъде поздравена и за този успех. Аз много се радвам, че тази церемония се провежда тук, в Европейския парламент. Думът на демокрацията на европейските граждани, защото еврото е валутата на всички, на европейците, преди да бъде валута на банките. Някои правителства не желаят Европа да има свои символи, но самите европейци са възприели еврото като символ за принадлежност към Европейския съюз. Е, разбира се, не всички от нас се ползват от еврото. Бяхме 11, сега сме 16. Надяваме се, че и други ще се присъединят към нас. Но имам впечатлението, че настоящата криза а, приканва някои държави членки да преосмислят присъединяването си към еврозоната, защото тази зона е символ на успех. Еврото доказа своята ефективност и по случай 10-та годишнина виждаме, че равносметката е до голяма степен положителна. Онези, които се колебаеха, може би сега ще поискат да почукат на вратата на еврозоната и ние можем само да ги стимулираме. Защото тук се прилагат условия, полезни условия, за да може Европа в економическата и валутната сфера да върви напред, въз основа на двата си основни стълба задълбочаване и разширяване. Но и тази годишнина ни дава повод да погледнем към бъдещето. Еврото се радва на богатството на своята 10 годишна история, но а, това означава, че ще а, направим и нови строителни площадки. Не защото не сме постигнали много, а защото все още има какво да се направи. Но все пак има и някои липси на равновесие. Настоящата криза ни кара да се замислим, че би трябвало да напредваме по-бързо. Иначе нямаше смисъл всъщност да се займаме с тази задача и можехме много по-бързо да излезем от кризата, ако бяхме напреднали повече. Правителствата трябва да се превърнат в един економически и политически ансамбъл. Не е нормално държавите членки да ползват една и съща а, а, валута, а, да имат един и същи лихвен процент, определен от Централната банка и да вземат заеми при толкова различни лихвени проценти господин Жискар Дестен цитира член 105 алинея 6. Това е общата основа на нашата работа, но наистина Европейската Централна банка трябва да има роля в областта на надзора. Не може да се отдели надзорът от финансовите пазари. И не можем да отделим целият този механизъм от надзора на макроекономическо и макрофинансово равнище. Ако Европейската Централна банка желая засилени правомощия, трябва да помислим за институционното равновесие в бъдеще. И една последна бележка искам да направя за международната роля на еврото. А, ние не сме а, наистина единствената резервна валута, валута на резервите, но 10 години след 10 години не е нормално да сме пасивни на международната сцена. Еврото трябва да се превърне в валута за уравновесяване на международната финансова система и трябва да поработим в тази насока. Еврото е много повече от валута. Това е огромен успех за настоящия парламент, това е услуга за нашите граждани, които в момента са свидетели на най-тежката криза от години. И ние трябва да се ползваме от този символ на Европа, от това прекрасно постижение, за да може нашите съграждани да излязат от тази криза с минимални вреди. Благодаря. Благодаря, уважаема колега Бернат Ланг. Благодаря, господин председател. 10 години евро наистина е сериозен повод за празнуване. Ако бяхме предполагали преди 10 години, че еврото ще се развие толкова добре и толкова успешно, ние ня, просто нямаше да си вярваме. Помните, на времето се говореше за мъртвороден проект, за пълна иллюзия, а се превърна в мисия, в която, в чието осъществяване участваха всички. Преждеговорившите припомниха имената на хората, които са краягълни камъни на европейската валутна система. Припомни се доклада Делор, припомни се ролята на централните банки. Припомни се договорът от Мастрих само две години след падането на Берлинската стена. Това са все неща, които изискваха много работа и много работиха за това днес еврото да се превърне в такъв успех. Дами и господа, смятам, че парламентът и госпожа Верес като председател на комисия вече го казах в този период, особено от 1994 от времето на приложението на Маастрихския договор до 2002 година въвеждането на еврото в брой, Имаше невероятно много дискусии, становища и предложения. И тя участваше в много, комисията участваше в много от тях. Искам да благодаря на двамата председатели на същата комисия от онова време, които представляваха парламента и навън. Защото това беше проект, който отначало се управляваше от правителствата и те допринесоха за това той да влезе и в парламента. Днес под ръководството на госпожа Берец се опитваме да бъдем точно толкова представени представителни като парламент. Парламента, дами и господа, както всички знаете, на 18 ноември с голямо мнозинство прие един доклад, в който се отбелязват успехите, предизвикателствата, рисковете, проблемите. И в допълнение към казаното от госпожа Берес, искам да припомня още няколко неща. Еврото е голям успех и то показа, че централната валутна политика под ръководството на Централната европейска банка и децентралната политика на националните банки трябва да са в съюз. И пактът за стабилност и развитие е шарнират между тези две, е, две системи. Без този факт, пакт без по-сериозна координация на бюджетната и финансовата политика, ще имаме рискове за напред, а можем да ги избегнем. Затова апелирам най-вече към държавите членки на еврозоната, но и към целия Европейски съюз да продължаваме да спазваме тази дисциплина, тази координирана съвместна работа и да се отнасяме по-сериозно към нея, отколкото сме се отнасяли в миналото. Еврото смъкна инфлацията и то значително създаде стабилност и доверие превърна се във втора резервна валута и то още по време, когато никой не се надяваше на това еврото увеличи натиска да се предприемат структурни реформи в държавите членки. То е нещо като фитнес програма във времена на глобализация, както за бизнеса, така и за държавите. Институциите на еврозоната, както казаха прежде говорившите, съветът ЕКОФИН, еврогрупата, много други институции. Всички те създадоха необходимите предпоставки за това, защото вече работеха, вече функционираха. Те събраха своите усилия и а, осигуриха адекватна реакция в финансовата криза. Ето, еврото стана успешен лост на европейския финансов пазар и смятам, че общия политически извод е, че държави с обща валута и общ вътрешен пазар представляват уникален стадий на интеграция, осигуряващ мир и благосъстояние. Но нека да кажем, еврото няма да бъде само в бъдещето. Има редица конкретни изисквания, рисковете да се е, с, отчитат и да се отнасяме сериозно към тях. Например, бюджетни дефицити, развитие на равнището на заплатите. Всичко това са проблеми, които трябва да споменем днес, въпреки че празнуваме юбилей. Има и друга една гледна точка различните нива на лихвените проценти за държавните заеми могат да създадат нови проблеми за членовете на евродомата. И искам да напомня, че особено що се отнася до а, разширяването на еврозоната, ние не трябва да даваме, така да се каже, рабат в капички. Не. Която страна се присъединява, трябва да отговаря на всички изисквания по договора от Мастрихт. Дами и господа, смятам, че гражданите добре приеха еврото, имат доверие в него. Еврото издържа и първия си изпит. То наистина е уникален принос към европейската интеграция, към устойчивата интеграция на нашите народи в Европа. Можем да се гордеем с това. Благодаря. Благодаря на Вернер Ланг, а сега от името на политическите групи Жан-Пол Госе от НП. Пет минути. Благодаря, господин председател. Господин председател на републиката, господин председател на Европейската централна банка, господин комисар, дами и господа депутати, много неща бяха казани до сега. Европа за 10 години, еврото за 10 години се превърна в символът на Европа. При все това, Идеята, че Европа може да създаде една обща монета, заложена от договорите от Брем, срещаха на времето, тази идея срещаше на времето много скептицизъм, както и отпор от непривържените на идеята. Вече говорихме за причините, срещу, които бяха изтъкнати срещу еврото, но сега трябва да благодарим на тези, които го наложиха, защото създаването на еврото доказа, че Европа е способна, ако имаме силна политика, да вземаме дългосрочни решения за проспериращо бъдеще. Този, тази десета годишнина ни дава, всъщност ни показва до каква степен имаме перспективи с еврото. Доскоро приемането на еврото беше е, разглеждано под различна гледна точка. Имаше държави, които считаха, че еврото означава покачване на цените. И вярно е, че в много страни имаше инфлация, но всъщност цифрите показваха, че благодарение на места на Европейската Централна банка има стабилност, която е осигурена. Разбира се, Вярно е, има такива, които се възползваха от въвеждането на еврото, за да закръглят цените към по-висока цифра, но не това е основното. В... Нека да не забравяме също и какво се случи с производителите, които произвеждат в еврозоната и които изнасят навън, когато еврото стана по-силно от долара. Но днес кризата промени повечето оценки. Всички разбират, че еврото е важен елемент, за да се намали влиянието на кризата в Европа, криза, която беше внесена от Съединените щати. Европейската централна банка беше, може би, най-реактивната в това отношение. Нейните бързи действия бяха приветствани от всички. И вярно е, че някои държави се опитаха да защитят индивидуално своята валута, но ако това беше продължило, със сигурност нямаше да се измъкнем от финансова криза. Именно за това ние трябва да продължим да координираме още по-добре економическата ни политика и да спазваме пакта за стабилност и растеж. Вярно е, че в настоящия период има изключения, те трябва понякога да бъдат приемани, но тези изключения трябва да бъдат временни. И трябва да запазим политиката на уравновесени обществени финанси. Уравновесени обществени финанси и качествен контрол са всъщност двата основни приоритета. Те са залога за конкурентоспособност, за растеж, развитие и солидност на нашата обща валута еврото. Благодаря. Merci Благодаря, Жан-Пол Гозес. А сега господин Гебелс за 5 минути. В е, този период на несигурност е особено важно да можем да разчитаме на една сигурна е, ценност на еврото. Това е, беше една, едно стъпало и по време на съвета на Екофин е, всъщност се осъществи е, едно е, засилено сътрудничество. Всъщност, двете основни постижения на Европа са родени от волята на няколко държави, стремежа им да вървят напред към интеграцията, една осезаема интеграция на всички граждани, а именно Шенгенското споразумение, обединението на Франция на Митеран и Германия на Кол, днес Швейцария се присъедини към шенгенското пространство, но Великобритания държи на тази Европа на гражданите. Въпреки, че тази парична победа има много бащи, на първо място Жак Делор, всички тези, които се стремят към една по-добра Европа, не трябва да се страхуват от междуправителствено действие, особено ако се координират дейността на държавите, които искат да изградат Европа. Борбата срещу престъпността е един пример за засиленото сътрудничество. В момент, в период, в който е погребан на конституционния договор и Лисабонския договор, мини договор, както го наричат, е блокиран в Ирландия – е, ние трябва да продължим напред по пътя на засиленото сътрудничество. Във всички случаи е, дейността в еврозоната и разширяването и са факт. Е, Словакия се присъедини, а други пък съжаляват, че не могат да се ползват от предпазния защитния щит на еврото. Е, такъв е случая в Великобритания. Има гласове, които се издигат в този е, смисъл. Еврото, е, благодарение на дейността на Жан-Клод Трише и на техните партньори стана, се превърна във втория световен резерв в международните транзакции. Долара продължава да играе водеща роля. все повече съмнения се изказват за възможностите да спази ангажиментите си първата световна финансова сила. В този период на обща рецесия светът се нуждае от сигурност Еврото ще е, бъде централен елемент в новата стабилност. Е, трябва да е, се действа срещу световната криза. Както каза Жак Делор, еврото е щит за цяла Европа и може да допринесе за динамизиране на економиката. Комисията в е, крайна сметка е, е един, така да се каже, луксозен е, консултант, а държавите остават основни субекти, економически субекти. И тази сила на 27-те държави може наистина да постигне истински постижения. Пролет на 2009 година много желаят да из, осъществят едно съгласуване на дейността между Европейската централна банка и еврогрупата. Винаги обаче трябва да се реагира експост, а не екс-анте на е, нашата дейност. ЕЦБ трябва да остане независима е, при провеждане на е, валутната политика, но трябва да се установи конструктивен диалог между институциите, които защитават интересите на 500 милиона европейци. И нищо не пречи на държавите да се организират по-добре, така че да координират по-успешно економическите си политики вътре в рамките на Съюза и при представяне навън на европейските интереси. Благодаря за вашето внимание. И благодаря ви, господин Волф Клинц от групата на либералите. 4 минути. Господин председател, господин комисар, колеги. Жалко е, че в залата няма много колеги, тъй като събитието е историческо. Чухме от изказалите се колко силен е бил скептицизма, когато беше въведено еврото. Смяташе се, че това е просто една логистична операция, която никога няма да постигне забележителни резултати с оглед на различията между държавите членки. Смяташе се, че това е мисия невъзможна. Сега нещата се промениха. Еврото е факт и е факт от 10 години. Това е направо економическо чудо. И ако се върнем на казаното от господин Штайнмайер, човек ако не вярва в чудеса, той не е реалист. И така, в началото имаше скептицизъм, еврото беше, обвине, беше обвинявано за покачването на цените. Сега обаче то се приема с ентусиазъм и се превърна в ясен символ на Европа, заедно с химна и знамето. В първите години съществуването на Европейската централна банка фазата не беше много трудна и не беше трудно да се приемат необходимите политики. През първите години инфлацията беше 3%, което е горната граница. Дойчмарката която съществуваше повече от 50 години. Инфлацията и там беше 3%. И мисля, че Европейска централна банка постигна добър резултат. Едва сега обаче еврото показва своята сила в момент на криза, показва своят показва това, че способства да се преодолеят проблемите. Виждате също така, с оглед на ставащото в Съединените щати, че независимостта дава възможност да се води определена политика. Еврото се превърна в спасителна валута, така да се каже, и си дава възможност за разработване на разнообразни економически политики, които не зависят от случващото се в реалната економика. Реалната економика е въпрос, на който ще трябва да се върнем. Има опасност от изкривяване на конкуренцията поради съществуващите различия. Така че това е сегашното предизвикателство. Ето защо е много важно пакта за стабилност да, да се спазва и да не губи своята актуалност в бъдеще. Необходимо е да се провеждат необходимите структурни реформи. За това настояват непрекъснато Европейската комисия, Европейската централна банка. Европейската централна банка ще трябва да изпълнява и други задачи. Знаем много добре, че ни трябва някакъв надзорен орган в Европа и ето тук е основната задача на Европейската централна банка. Наскоро беше направено предложение за европейски надзорен орган. Трябва да се погрежим така, щото Европа да може да говори с един глас. И сега, общата валута без обща фискална политика е рисково начинание. Ние трябва да приемем тези сериозни предизвикателства тук в Европа. Изправени сме пред проблема с демографските проблеми, повишаваща се безработица, структурни проблеми, конкуренция, глобализация. Всички тези трудности могат да бъдат преодоляни само ако разполагаме с економическа политика, чиято основа, чиято здрава е основа в държавите членки. Благодаря, господин Клинц. Сега от името на Съюза Европа на нациите, Кристиана Москрадини, 3 минути. Благодаря, господин председател. След 10 години евро можем да кажем, че то се използва все повече в международните ната търговия, все повече като а, валута за резервите. Това показва, че тя се превръща, че еврото се превръща в монета, а, която е респектирана и която има стойност. Особено тя има особено е, стоеността е такава, особено в страните, които а, са сравнително бедни и които трябва да предвидят своите резерви. Е, еврото не се е родило изкуствено чрез война или наложена от външен фактор. Тази, тази монета се е роди защото имаше желание от страна на правителствата. Еврото беше стъпка напред за постигане на политики на Европейския съюз, някои от които все още липсват, за съжаление. В началото системата не предвиждаше контролирането на глобализацията, настоящ феномен, който се разпространява все повече. При все това, еврото ни позволи да отговорим на трудностите, особено при последната финансова криза и ни предпази от напрежението на международните финансови пазари. Ако не бяхме въвели еврото, със сигурност щяхме да преживеем същото, каквото преживяхме през 1992, а може би и още по-лошо. Да, днес трябва да приветстваме 16-та страна, присъединила се към еврозоната, именно Словакия. Мисля, че мерките на комисията, както и на Европейската централна банка за предпазване и предотвратяване на тежките економически последици бяха много добри, трябва да ги поздравим. Но ние не можем да имаме парична политика, която да бъде откъсната от економическата политика на Европейския съюз. Това е аномалия. Имаме национална политика, 16 страни, които са свързани с еврото и чрез еврото и а, съответно се гарантират някакви, а, някаква стабилност от страна на, на комисията. От друга страна пък има 11 страни, които все още не са в еврозоната. Нещата са много сложни. Така че ние не можем да си позволим да нямаме диалог с ЕЦБ и с комисията. Трябва да се справим с предизвикателствата, които, пред които сме изправени заради глобализацията, а също и предизвикателствата от други външни фактори. И именно благодарение на Европа можем да се справим с тези предизвикателства и можем да наблегнем на реалната економика в зависимост от целите, които сме си поставили. Сега имаме криза и Еврото е жизнено важно, за да се е, разрешат проблемите, всеки дневните проблеми на нашите граждани. Ние трябва да улесним е, тази политика, защото виждаме важността на еврото. Благодаря. Зелените, господин Липет. Дами и господа, председатели, господин комисар, бих искал да припомня как през 1992 година когато а, се обсъждаше във Франция гласуването на Мастрийския договор, Жак Делор се изказа пред партията на Зелените и каза, първо трябва да се гласува за еврото, а след това ще се създаде политическата Европа. И без това народите няма да приемат Европа. Да ни убеди, е, и въпреки Мастрийския договор не се създаде политическа Европа. И именно такъв е проблемът и днес. Защо бяхме против еврото тогава? По две причини. Струваше ни се, че е, критериите от Маастрихт е, щяха да въвлекат Европа в рецесивна, проциклична ситуация в продължение на десетина години и а, Мастрийският договор а, беше недостатъчен в а, името на Европейската Централна банка. Трябваше да се раздели валутната политика от останалата политика. А днес трябва да кажа, въпреки че Мастрийският договор не ме е убедил, а, но както и всички зелени е, съм. А, се радвам на тези промени, които на практика бяха осъществени в европейското економическо пространство. Определене на стабилността на цените около 2%. Тази цел ми се струваше доста неосъществима, а днес дефлацията в света и тенденцията към намаляване на ДДС в някои страни, тази цел от 2% вече не е само проява на стил. Ако не спазим тези 2%, съществува риск е, от е, високи лихвени проценти. Втората важна реформа е реформата на пакта за стабилност през 2005 година, е, така че днес имаме, водим политика против цикличността. Трета основна промяна, промяната на практиката и този диалог между господин Трише, Муния, господин Барозо, всъщност противоречи на самият договор от Мастрихт. И това сътрудничество между господин Трише и господин Алмуния всъщност е една положителна и желана промяна. Какво ни остава да направим? Трябва всъщност да прилагаме добрите аспекти, добрите страни на Мастрихския договор – е, много от е, ораторите е, е, казаха, че е, лихвения процент се определя от съвета. Ние трябва да намерим е, начин така, че този процент да не проистича от избора на Европейската централна банка, а да изразява промишлената политика. Трябва да намерим необходимия инструмент за това. На второ място, целта на Централната банка е не да поддържа лихвен процент около 2%, а да прилага европейската политика, политиката Лисабон, политика за рефинансиране на частните задължения чрез Гетеборг Лисабон. И на трето място трябва да има европейска надзорна дейност и Централната банка е тази, която ще осъществи този надзор. Скъпи колеги, скоро трябва да закрия това заседание, тъй като трябва да посрещна президента на Латвия. Така че ми простете, ако за това, че настоявам да спазвате стрикно регламента. Сега госпожа Фигуередо има думата за 3 минути. Благодаря. Жалко е, че не можем да се възползваме от настоящия момент, за да размислим за това какво може да се направи в условията на неолиберална политика, която доведе до сегашното състояние на нещата, именно засилване на, на неравенството и бедността. Трябва да, не трябва да спазваме нерационалните критерии, свързани с ценовата на стабилност. Все по-често виждаме, че държавата се освобождава от основните си функции и настоява за така наречената умереност на заплатите. Това означава замразяване на, повишение, на повишаването на заплатите, което всъщност означава намаляване. Сме свидетели на това в Португалия. Не трябва да сме съгласни с фалшивата автономия на Централната банка, която наценява еврото, която, което е всъщност в полза на най-богатите и силни страни в Европа. По този начин се изостря ситуацията в по-бедните страни. Тази политика, която се води от Европейска централна банка, доведе до свиване на економиката и намаляването на ликвените проценти води до намаляване на доходите. Това засяга особено пенсионерите, економически по-слабите в обществото. Печалбите на частните фирми са на, рекордни, е, на рекордно високи равнища. В е, тези условия ние сме свидетели на национализация на загубите и приватизация на печалбите. Това засяга в особена степен най-малките предприятия и най-слабите слоеве на обществото, особено безработните, за които остават трохите от масата на богатите. Банките повишиха двукратно нормата си на печалба от началото на кризата – и това доведе до допълнително влушаване на ситуацията. Ние трябва да скъсаме с неолибералната политика и да се промени позицията на Европейската Централна банка. Смятаме, че е задължително да се повиши бюджета на общността въз основа на справедливо разпределение на богатството, за да можем да говорим за истинско близко сближаване, а не да водим сегашната политика, която води до изостряне на неравенството и на различията между различните държави членки на еврозоната. Ето защо ние сме за това най-малките предприятия да се опита да повишат покупателната способност на семействата, не само на най-бедните, но и на средните слоеве, за да се намали бедността. Благодаря ви. Благодаря. В момента, в който чукна с чукчето, значи, че наистина времето ви е изтекло, така че спазвайте го. сега господин Париж за минути. Дами и господа, доволни ли сте? Радвайте се на 10-я рожден ден на еврото, защото няма да празнувате 20 годишната. Това, което виждам днес е, ми напомня на Съветския съюз. Помните колко се говореше за солидна реколта, за нараснало производство. И днес по същия начин слушаме застаряващи еврократи, които ни говорят за небивалия успех. Всичко това е иллюзия. Факта, че Европейската централна банка свърши добра работа е изумително. През юли миналата година банката повиши лихвените проценти в момент, в който пазарите започнаха да се сриват и ликвите започнаха да се намаляват по цял свят. Всъщност, тук става дума за това, че поли една политическа класа налага волята си на народа на Европа. Само две страни проведаха референдум за еврото, Дания и Швеция. И двете страни отговора беше не. Малка думичка, която непрекъснато се опитвате да забравите. Еврозоната никога не е била подлагана на изпитание, но ще бъде. Испания изпитва трудности. Германия никога не е трябвало да се присъединява към еврото. Хиляди младежи демонстрират на улиците и изискват правителство да направи нещо, да намали лихвените проценти, да девалвира, но гръцкото правителство упорства. Той си стои в европейската, в, в, в тесните рамки на еврото. И когато хората ги вземат в свои ръце решението за своето бъдеще чрез изборите, е, няма да има альтернатива. С това евро вие затворихте хората в економически затвор. За да избягаш от този затвор, трябва кураж, трябва лидерство или може би неизбежни економически срив. Можете да освирквате но не забравяйте, че Англия извън еврозоната успя да девалвира, да ограничи лихвените проценти. Ние можахме да направим това, което поискахме. Свиркайте колкото искате, но на облигационните пазари знам е, някои облигациите извън Европейския и еврозоната се продават на по-висока цена. Можете да продължите да си заравяте главите в пясъка. Можете да забравите, да, да не обръщате внимание на пазарите, но пазарите ще ви напомнят за себе си. Благодаря ви. И, и накрая, последен оратор, господин Хелмер. Моля тишина, колеги. Господин Хелмер. Три минути, господин Хелмер. Господин председател, за изминалите 200 години имаше десетки опити да се създадат фиксирани валути и механизми. И всички тези опити се провалиха. Така ще бъде и с еврото. През предвижданията на евроскептиците ще започнат да се сбърват. Но всичко ще се разпадне. И това, което се случва в Испания е като съдбата на бика в една корида. Тоест, ще умре в пясъка. Случаят в Гърция също е ясен. Виждате какво става с безработицата разликата на цените на облигациите между Гърция и Германия е огромна. Пазарите спекулират с еврото и с неговите слабости. Нека да имаме коража да поемем собствените си валути, а да, да не се ограничаваме с, с забавената економика в еврозоната. Честит рожден ден на еврото! Merci pour vos bons voeux et pour votre brillant. Благодаря за добрите пожелания и за а, стегнатото изказване. Сега преминаваме към гласуването.